So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Заседанието продължава. Тук е изборният резултат, брой на гласувалите. Брой на гласувалите 713. Не попълнени бюлетини или непълно попълнени бюлетини 69, 644 подадени гласове, абсолютно мнозинство 323, господин Бусък 500, 455 гласа. Дарбича Батничанца Бузък. Скъпи колеги, Поздравявам ви във връзка с избирането ви на този пост и ви желая успех. Ева Брит Свенсон 89 гласа. С това Яржи Бусък получи абсолютно мнозинство от подадените гласове и това, което току-що се опитах да кажа на полски език, е, да кажа, ще повторя народния си език. От все сърце поздравявам Ержи Бусек за неговия убедителен изборен резултат. Пожелавам му всичко най-добро за тази чудесна задача, която той ще поеме сега. И сега моля Ержи Бусек да заеме мястото на президента. Моля, е, скъпи Ержи Бусък, заемете местото си. Koleżanki i koledzy. Уважаеми колеги, благодаря ви за това, че гласувахте за мен за поста председател на Европейския парламент. За мен това е едновременно огромно предизвикателство и голяма чест. Благодаря на тези, които гласуваха за мен. Ще направя всичко възможно да не ви разочаровам. За онези от вас, които не гласуваха за мен, ще се опитам да ви убедя. Ще се постарая да работя с всички вас, независимо от политическите ви убеждения. Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви, госпожо Свенсън, за това, че участвахте в тези избори и за дискусиите, които проведахме заедно. На моите колеги Марио Мауро и Грая Уотсън, които се кандидатира.